интернет. Първият оратор от името на комисията е заместник-председателят Андрос Ансип. В момента, в който заеме мястото си, ще му дам думата. Благодаря, господин председател. Почитаеми членове на Европейския парламент, комисията приветства инициативата на Европейския парламент да приеме резолюция относно подновяването на мандата на форума за управление на интернет. Знаете, че интернет в момента се обсъжда в световен план – Въпросът е приоритетен и за комисията. Очаквам с нетърпение бъдещата ни съвместна работа, защото наистина темата е много съществена за европейската економика и общество. Мината година комисията прие своето съобщение. През ноември съветът прие заключения. Всичко това подпомогна и световния дебат. Европейския парламент и комисията работят рамо до рамо по тези проблеми, конкретно и по форма за управление на интернет. За нас е важно да се зачитат правата на човека, основните свободи, като комисията ще работи в бъдеще с Европейския парламент и тълкува резолюцията на Европейския парламент като следващата стъпка. Стъпка, която идва и в удачен момент, защото 2015 година е годината на управление на интернет. Резолюцията го отразява. Отразява също така и текущите разисквания в Европейския съюз. Ние имаме обща задача. Интернет трябва да бъде достъпен за всички. Не може да се подлага на конкретни индивидуални економически интереси. Интернет е притежание на всички. Ето защо трябва да помислим и за предпазни механизми, за баланс на световно ниво, що се отнася до законовите ограничения и механизми. Знаете, че комисията приветства решението мината година на Министерство на търговията на САЩ да прехвърли някой от правомощията. Контрола на интернет функциите на Яна към световната многостранна общност. Това е важно и за отчетността. времено трябва да кажа, че Самият аз мисля, че е много важно да обвързваме отчетността с изискванията. Основното предизвикателство пред нас е да сме сигурни, че в системата има достатъчно взаимни проверки. Междувременно трябва да следим и резултатите от работата на Световния форум на информационното общество. Знаете, че подновяването на мандата на форма за управление на интернет е въпросът, на който трябва да дадем отговор. Има обаче някои обезпокоителни сигнали, като че ли все повече се търсят многостранните договорки, а ние бихме искали Световната многостранна среща относно бъдещето на управлението на интернет да не доведе до повече контрол в правата в интернет. Ние искаме един по-силен форум за управление на интернет. Това е от съществено значение за необходимата стабилност, както и за отговаряне на очакванията на международната общност. Текущия дебат по управлението на интернет, разбира се, трябва да бъде допълван без да се допуска дублиране – на усилията. Ние очакваме резултатите на Нет Мондиал или Световната многостранна среща. Хубава е тази инициатива. Също така очаквам бъдещата ни работа, за да защитим правата на всички в интернет и интернет управлението. Благодаря сега от името на политическите групи. Първо НП, Пилар Дел Кастио Вера. Благодаря, господин председател. Добре дошъл и на господин Асип, заместник-председателя на комисията. Ние обсъждаме резолюция, която със сигурност ще бъде подкрепена утре. В крайна сметка целта е ясна Необходимо е да отправим послание. Ние бихме искали форума за управление на интернет да продължи дейността си. Същевременно Общото събрание на ООН трябва да вземе своето решение този месец и ще се знае дали мандатът на форума ще бъде подновен или не. Ние в Европейския парламент имаме опит, работили сме заедно с комисията. За нас е много важно форумът за управление да бъде подновен, именно за да се подчертае, че интернет е на всички, защото има заплаха. Управлението на интернет може да премина на ниво между правителствени споразумения – а ние настояваме на многостранния фокус. Ето защо нека излъчим ясен сигнал. Той да се подкрепи от комисията, от съвета и всички държави членки. Нека отправим призив към ООН, за да бъде подновен мандатът на форума. Благодаря. Следващият оратор за две минути от групата на социалистите и демократите Петра Камереверт. Благодаря, господин председател. Носители на интереси от 144 държави участваха на последния форум за управление на интернет в Истанбул. Една от основните му цели е тези, които са носители на решения за начина на ползване на интернет, чрез дискусията да получат ново вдъхновение, нов тласък в следващата си е, дейност. Трябва да се следи и за изпълнение на член 19 от Конвенцията за правата на човека, именно правото на свободно изява. Форумът наистина заслужава световно признание, обаче управлението на интернет не означава само регулиране. Той има много по-цялостен подход и основните проблеми, които бяха идентифицирани там са следните. Правата, свободите и достъпа до информация, а също така и правата на ползвателите в интернет. На Световния економически форум в Давос също стана дума за някои принципни въпроси, свързани с мрежата. И представите представители на бизнеса стигнаха единодушно до извода, че е, в интернет е, се концентрира огромна власт и съществува екзистенциален жизнен интерес 7 милиарда души да бъдат свързани в мрежа. 7 милиарда души на Земята, а това трябва да гарантира неутралност на мрежата. В САЩ очевидно е, са разпознали знаците на времето. Уилъс, шефът на FCC, твърди, че е, тези развития трябва да стигнат до Европа. И за това той иска да се спре всяко блокиране и е, забавяне на предаването на съдържания, защото по този начин се пречи на конкуренцията в Америка. Много ви моля да не следвате риторика на тукашните мрежови оператори, които твърдят, че при нас конкуренцията функционира и не са ни нужни такива мерки. Да, функционира, защото всъщност още не са се появили такива сили. Председателят прекъсва оратора. Ораторът продължава. Аз мисля, че е, трябва да се използва платформата на форума за управление на интернет. Благодаря. Следващият оратор също за две минути от групата на европейските консерватори Вики Форд. Интернетът трябва да бъде отворен, открит, но безопасен, достъпен и при това на поносима цена. В Европа започваме от едно много добро положение. Европейският световният економически форум има списък на страните в най-висока технологична готовност и първите три са от Европа но трябва да спечелим доверието на потребителите, да са сигурни те, че данните им са защитени, че правата им са защитени. Творците трябва да са сигурни, че произведенията им имат запазена стойност. Инвеститорите трябва да са сигурни, че политиците няма непрекъснато да променят правилата, засягащи техните инвестиции. Търговците следва да са убедени в равнопоставеността между малки и големи в електронното пространство. Отвореният, както казах, интернет от съществено значение, но при опазването на мрежовата неутралност следва да се предпазим от неволно поставяне на препятствия пред новите нововъведения. Опазвайки личната неприкосновеност, не би следвало да подромваме сигурността и безопасността на обществото на подрастващите. Не бива също така да поставяме непосилна тежест на гърба на малките предприятия. И да, разбира се, следва да милеем за основните права и свободи, но живеем във времена, в които под сериозна заплаха е поставена елементарната безопасност на всеки човек. Ето защо се нуждаем от съвет от специалистите по сигурността да опазим правата, но да сме в състояние да опазим неприкосновеността на своите съграждани. Необходим е глобален подход, не крепост Европа. Следва да се вслушаме във всички заинтересовани страни, е, в гласа на потребителите, на бизнеса, на обществените и държавните власти. Убедена съм, че по този начин ще излечем взаимна изгода. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Форд. Госпожа Калас от името на либерали и демократи Алде. Благодаря. Тук е, се задава въпроса дали достъпа до интернет се превръща в човешко право, дали е, се превръща в комунална масова услуга като водоснабдяването. И основното, което трябва да помним тук е, че интернет не е национална собственост, не е дори европейска собственост. Интернет е глобален и всякакви правила за наблюдение, за опазване на конкуренцията следва да бъдат мислени в глобален контекст, за да се възпрепятства всякакво нормативно фрагментиране на глобалната мрежа. Ето защо европейците следва активно да участват в разискванията в форума за управление на, на интернет. Е, разисквания на международно равнище, е, които изобилстват с предизвикателства, но и възможности. От името на либералите аз подчертавам тук в резолюцията, че правата на човека, основните права и свободи, на които се радваме извън мрежата, следва да бъдат отстоявани и защищавани и в нея. Това нерядко се забравя. Контролираният от държавата интернет, но и масовото наблюдение и електронната цензура се ширят навсякъде по света, в това число и в в Европа. Е, Естония, е, моята страна, е, се нарежда на второ място по свобода на интернет, но тя е почти изключение, тъй като 84% от страните през, през 2014 година са имали а, слаба нормативна уредба или въобще не са, имали слаба, а, не са имали нормативна уредба за защита правата и интересите на гражданите в електронното пространство. Към това бих добавила и следното. Правото на личността на сигурна, защитена комуникация, в това число чрез шифроване на трафика, следва да се обсъжда и в рамките на на Световния форум. Обедена съм, че е, е, в денят, е, когато личната неприкосновеност в интернет умре, ще бъде ден, на, който ще стане свидетели на смъртта и на самия интернет. Ето защо комисията следва активно да утвърждава, да, да популяризира тези ценности в международен план. Благодаря. Благодаря. Реймон от името на Зелените. Добър ден, господин председател, добър ден, колеги. Интернет живее от едно огромно противоречие. Едва ли има нещо по-регулирано от компютърните системи и програми. И е, всъщност там правилата са само изкуствени. Е, между другото, много от е, заданията се задават от хора. Там действат и открити стандарти и е, всъщност всеки може да прави това, което си иска. Само по този начин интернет се превърна в е, това, което представлява днес. Тази свобода тази изкуствена нерегулираност е под е, заплаха, защото се промениха интересите, защото правителствата и концерните много често желаят по-силна регулация и по-друга регулация в мрежата, която да им донесе повече облаги. Мисля, че Европейският парламент е, наистина трябва да защити форума за управление на интернет и да защити свободната мрежа и е, от публичната регулация на международно равнище. Аз искам в тази резолюция да се спра на две точки и се радвам, че има мнозинство на това заседание по тези въпроси. Става дума за неутралността на мрежата и за надзора. Свободният интернет се нуждае от неутралитет. Мисля, че всички са съгласни с това и е, се надявам, че ако през следващите години се стигне до други гласувания, ние ще трябва да намерим добра дефиниция на понятието мрежова неутралност, мрежов неутралитет, защото до сега няма достатъчно добри дефиниции според мен е, това понятие е, е цялостно, то не може да се разглежда диференцирано. Всяко движение на данни трябва да се третира по еднакъв начин. Надявам се, че всички са съгласни с това. При надзора нещата изглеждат по същия начин. Всички са за защита на правата на гражданите. Дефиницията обаче е малко по-различна и се надявам, че ние като парламент ще можем да заемем в бъдеще силна позиция и ще можем да защитим правата на гражданите гражданите, най-вече на невиновните лица, когато става дума за работа на тайните служби. И накрая ми позволете да отправя един апел. Ако ние регулираме интернет, тогава ще трябва да осигурим възможност за оценка от страна на парламента. Edustaja Agnew, kaksi minuuttia. ЕФТ. Благодаря, господин Агни от името на СПД. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да се боим до някъде от управлението на интернет, защото ние вярваме в свободата на словото, свободата в интернет и именно за това думата управление ни се струва доста опасна. Всъщност, разрастването на интернет като платформа за обмен на идеи ужасява управляващите елити, които не могат да се възползват от интернет в е, е, своя полза. Именно за това аз не отричам, че е необходимо да се проследява какво се случва в интернет, тъй като не бива на правителствата да се позволява да забраняват достъпа до интернет. Същевременно интернет не бива да се използва като среда, в която да процъфтява порнографията. Важна е, разбира се, свободната инициатива и за това, когато говорим за развитието и насърчаването на интернет – да отчетем и факта, че правителствата трудно могат да се погрижат за истинското развитие на интернет. Ние трябва всъщност да защитаваме свободата на интернет, а не да мислим за допълнителни разпоредби. Със сигурност ни трябват споразумения за имената и адресите в интернет, но оставете на хората да използват интернет като двигател на свободата и растежа. Благодаря ви, господин Ялк. Една минута. Благодаря, господин председател. Интернет е, разбира се, много важен инструмент за иновации, за свободно изразяване. И през последните 15 години видяхме, че интернет демократизира. Но същевременно имаме и олигархиите – но интернет успява да разпространи своите ползи въпреки това. Ето защо интернет трябва да се използва като платформа. Същевременно той не бива да, се, да служи за разпространение на целите на тероризма. Не може да става инструмент на джихадистите би трябвало да се въведе изключителна забрана в това отношение. Имайте предвид, че мерките за избягване на самолетните катастрофи не сложиха край на самолетната индустрия. Госпожа Ферховен, уважаеми колеги, е, 2014 година беше много важна за развитието на новите интернет структури. Европейския съюз трябва да участва интензивно и в бъдеще в този е, дебат. Форумът за управление на интернет игра много конструктивна роля и отчет интересите на всички е, заинтересовани лица и това трябва да продължи. И това може да се гарантира само чрез удължаване на мандата на форума. В тази връзка е много важно да се подчертае подхода за носителите на интереси. Този подход трябва непременно да се прилага, защото само по този начин ще можем да намерим добри решения за интернет и за управлението на интернет. Моделът за управление на интернет от различни носители интереси не трябва да се ограничава отклонява от е, между е, правителствения подход. Затова аз е, мисля, че всички държави членки и носители на интереси трябва да защитават този модел и в бъдеще на регионално, национално и международно равнище. Също така да се подобри отчетността на заинтересованите лица и да се въведат по-прозрачни процедури, така че да се даде възможност за по-добра работа на място. Интернационализацията на основните функции на интернет е от най-голямо значение. Интернационализацията на форума трябва да продължи без това да накърнява сигурността. Аз искам да подчертая, че работата на ICANN е, трябва да се подчинява на абсолютно изискване за отчетност. Освен това, процесът ИЕНА трябва да бъде интернационализиран и тук очаквам Европейската комисия да даде възможност активно да участваме като парламент и на следващото заседание на форума да изпратим по-голяма делегация. Благодаря, господин Поха. Една минута. Благодаря, господин председател. Приветствам факта, че Европейския парламент оглавява една толкова важна инициатива за цифровите технологии. 2015 година ще бъде важна не само заради подновяването на мандата на форума, а и заради прехвърлянето на правомощия. Освен това имаме и инициативи като Нет Мондиал. Аз съм съгласен с колегите, необходимо е Общото събрание на ООН да поднови мандата на форума за управление на интернет, защото той позволява да обсъждаме важни въпроси за економиката. Освен това е източник и на важни препоръки за законодателната дейност или защитата на правото на личен живот. Благодаря ви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 Благодаря, господин председател. Аз съм напълно съгласен на сказаното от депутати до сега. Наистина трябва да подновим мандата на глобалния форум и наистина трябва да се движим към все повече международно управление на техническата инфраструктура на интернет и на различните економически и други услуги, от които той зависи. Единият цифров пазар ще бъде в сърцевината на бъдещата европейска економика. Както се казва в резолюцията, растежът свързан с економиката в интернет е, е, се прогнозира на стойност близо 11% в е, Европейския съюз. Even... И е, статистиката е, дори не отчита положителният косвен ефект върху така наречения реален свят. Европейския съюз и ние тук би следвало да гледаме сериозно на тази дискусия. Не можем да оставим регламентирането на единия цифров пазар на други го. Следва да отбележим обаче, че международното управление на интернет е, е нож две остриета. Е, така както нашият глас е, става все по-осезаем в управлението на мрежата, такъв става гласът и на страни, които не зачитат основните права и свободи и Европейският съюз следва все така да гради единен фронт с самишленици по света срещу онези, е, които е, биха искали да посегнат на свободата на изразяване на мнение, на сдружаване, на достъп до информация в електронното пространство. Е, следва да сме единни против всякакви така наречени противопожарни завеси и масово наблюдение на връзките. Следва да приемем следователно, че свободният достъп до информация и правото на споделяне на информация могат да бъдат един единствения начин човечеството да върви напред. Благодаря. Следващият оратор е господин Реда за една минута госпожа Реда, извинете. Интернет е глобален по своя характер. Макар и е, форумът за управление на интернет да не е решаващ орган, той се е превърнал в е, съществен елемент от световния диалог за управлението на, на интернет. Все още много трябва да се направи, обаче, за да се гарантира смисленото, пълноценното участие на всички в този разговор. Е, държавните органи, техническите специалисти, представителите на гражданското общество, някои от тях се нуждаят от повече външно външна експертна подкрепа в сравнение с други. Не, особено представителите на гражданското общество и тях именно трябва да подкрепим. По-нататък, стабилното финансиране на въпросния форум за управление на, на интернет би гарантирало неговата независимост. На последното заседание на, на форума в Истанбул, например, местни активисти се оплакаха, че не са включени в разискванията във форума и са били принудени да организират паралелно дискусия. Парламентарните опозиции от друга страна не са представени във форума. Европейският съюз трябва да направи така, не, че форумът не само да разполага с необходимите средства, а и да бъде максимално представителен. Благодаря. Seuraavaksi edustaja Yksi minuutti, olkaa hyvä. Благодаря ви, господин Трошченски. Благодаря, господин председател. Интернет е пространство на свободата и трябва да бъде запазено като такова. Но имаме работата на американските разузнавателни служби, които заплашват свободата и независимостта в интернет. Би трябвало европейците да дадат решителен отпор. Същевременно ние обсъждаме управлението на интернет. Вие казвате, че световното управление е гаранция – за свободите. Би трябвало обаче да има по-голяма прозрачност, така че ресурсът интернет да бъде споделян еднакво от всички. Интересуваме какви са вашите задачи. Нима смятате, че сме достатъчно защитени от следенето в интернет? Трябва да кажа, че имаме доста големи съмнения, като че ли вие искате да ни предоставите на САЩ без никакви гаранции. Председателят прекъсва. Не продължава ораторката. Необходимо е да отвоим усилия. Благодаря ви. Следващия оратор. Panie przewodniczący, forum zarządzania internetem благодаря. Форумът за управление на интернет е най-демократичната структура, за която можем да помислим и чрез която може да се води дебатът за бъдещето на интернет. Не става дума само за правителства, а изобщо за интересите на лобитата, гражданите, индустрията – затова и дебатът е толкова съществен. Предизвикателството се корени във факта, че интернет е динамична среда. Потребителите търсят достъп до различни приложения, използват търсачки, освен това, свикваме все повече с мобилните устройства. но виждаме, че много често технологиите ни изпреварват и не всички от тях могат да бъдат съвместими. Същевременно интернет става все по-отворен. Но е много важно да се гарантират и равни права. Затова и мандата на форума трябва да бъде подновен. Господин Вайденхолтер, интернет е историческо предизвикателство както в началото на 20 век е, беше моторизацията, така че и в случая пак е, са ни необходими общи и приемливи за всички правила. И в този аспект трябва да се разглежда форма за управление на интернет. Искам да изтъкна две неща първо, защита на личната сфера, на личното пространство. Всеки човек трябва да бъде свободен в своите действия и също така личните данни са частна собственост. От друга страна се поставя въпроса как да се организира интернет. Интернет представлява публична, общодостъпна медия и принципът за мрежова неутралност трябва да бъде много ясно фиксиран. В двата случая парламента трябва да вземе важни решения предложения и очакваме от съвета накрая той да се откаже от твърде поколебливата си позиция. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Управлението на интернет е противоречие по определение, тъй като световният интернет трябва да бъде отворен, е, да, да, да не знае господари. Но за тази цел решенията трябва да бъдат правилни и модела на множеството заинтересовани страни трябва да получи повече съдържание в днешните времена. Ние трябва да водим, за да не оставим управлението на интернет на страни като Китай и Русия, които нерядко търсят легитими... легитимиране на в рамките на, на световни форуми на своята крайно теснограда ретроградна политика. Трябва да се гарантира мрежова неутралност и тук, и в световен мащаб. И всички, и заедно, и потребители, неправителствени организации, и световни партньори следва да се стараем основните права и свободи да бъдат все така приложими в електронното пространство, както са и извън него. Заедно следва да опазим отвореността на интернет, за да се възползваме всички от него днес и за напред. Благодаря. Благодаря. Реплика към вас, е, госпожа Шаке, е, от госпожа Моровай. Приемате ли? Госпожа Моровай, имате 30 секунди за репликата. Уважаема колега, говорите за Русия, за това, че е, Русия, както вие се изразихте, балканизира интернет. Не знам, може би аз не съм добре информирана, но Едвард Сноудън разкри как властите на Съединените щати контролират интернет е, и масово наблюдават неговите потребители, а днес е намерил убежище именно в Русия, за която вие говорите. Как бихте примирили двете неща? Както вие, колега, вероятно знаете, е, това, че е, един е, борец за граждански права е разкрил злоупотребите с властта в Съединените щати от страна на службите за сигурност, не дава основание е, на Кремъл е, да е, подлага на гонения журналисти, опозиционни лидери, независимо дали се изказват в електронното пространство или не. Освен това, Русия настоява данните да се съхраняват единствено в Русия, което подронва свободата на ползване на интернет не само за гражданите на Русия, но и за ползвателите на мрежата в световен мащаб. Благодаря. Следващият оратор. Интернет следва да е пространство на свободата на изразяване на мнение, на свободата на информация, но трябва да се зачита и правото на забрава, което е съществен елемент от защитата на личната неприкосновеност, на личните данни. Правото на забрава бе въведено на 13 май миналата година с решение на Европейския съд и то дава право на всички заинтересовани от публикуване в интернет на информация да задължат фирмата, която управлява достъпа, е, да е, забрани достъп до него е, за определено време или за винаги. Това не е достатъчно обаче. Например, Google непрекъснато се противопоставя. На 6 февруари 2015 година бе публикуван доклад, който подлага под съмнение това право на забрава. Ето защо Международният форум за управление на интернет следва да се вдъхнови от решението на съда и да се говори за срока, на ползване на правото, за равновесието между правото на забрава и правото на обществеността да бъде информирана и на трето място да се придаде на правото на забрава над европейско измерение, като се противопоставим на американския вариант на Google. Благодаря. Госпожа Ниблер има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Необходимо е всеки в интернет да се държи съгласно правилата. Именно така ще има доверие. Това е важно и за защитата на данните. Нещо, което е свързано с европейските ценности. Форума за управление на интернет е важен, защото мисля, че в миналото той показа на практика колко е полезен. Затова и мандатът му трябва да бъде подновен. Скъпи колеги, би трябвало европейците да бъдат единни. Нека ви напомня какво каза Сабине Ферхайен. Европейският парламент би трябвало да бъде категоричен по този въпрос. Нека се възползвам от възможността, ако позволите, е, да кажа, че е необходимо заместник председателя на комисията да огледа и регламента за защита на данните, целият пакет за далеко съобщенията. Освен това, би трябвало и държавите членки да работят активно. Ако искаме да постигнем положителен резултат, трябва да имаме и силна позиция. Благодаря, господин Данти. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Колеги, интернет е неизтощим източник на знания. В него се разпространява новаторството, генерира се економически растеж. Това е една нова гора, нов форум. Растящото значение на интернет обаче следва да се съпътства от развитие на неговото управление, гарантиращо сигурност и неутралност. И на Европейския съюз се пада да играе ролята на лидер, за да компенсираме изоставането до сега и да гарантираме защитата на правата и свободите в интернет. Права и свободи, които намират и нови измерения в интернет. Гражданите следва да имат доверие в цифровата среда, за да се възползват максимална степен от възможностите, които тя дава, в това число електронната търговия, електронните услуги постигането на съгласие е, по директивата за сигурност е, на електронните мрежи би, била стъпка, би било стъпка напред. Благодаря, господин Салини, минута и половина. А, благодаря ви. Госпожа комисар, възможността, която ни се отдава в рамките на форума за управление на интернет, да създадем и опазим едно средище е, за широко обществено общуване, за, за дискусия по въпросите за интернет е, е, е реална и ако се възползваме от нея, бихме впрегнали е, в изгода, за полза на цялото общество, интересът е, на, на гражданите към е, интернет. Следва да развиваме действително управление на световната мрежа. Някои колеги днес казаха, че самото понятие управление е несъвместимо с понятието интернет, но според мен не е така. Тук не става въпрос за управление, което възпрепятства достъпа, което, което разделя потребителите. Напротив, става въпрос за управление, създаващо общо световно пространство. И аз съм убеден, че е възможно да бъде постигнат напредък. Ако ако оставим интернет да се управлява и за напред по правилата на Калифорния, струва ми се, бихме пропуснали златна възможност да превърнем интернет в достояние за цялото човечество за векове напред. Надявам се Европейският съюз да отстоява е, европейската позиция в рамките на форума за защита и управление на интернет. Благодаря. Благодаря. Господин Бланко Лопес, за минута. Позволете ми да подкрепя напълно идеята да се поднови ам, мандата на форума за управление на интернет. Искам да кажа нещо важно обаче. Това е че имаме нужда от един открит и независим интернет и тази нужда се нуждае от гарантиране. Неутралността е основна предпоставка за свободата, за движението напред към ръст и заетост. Президентът Обама поставя една червена линия. Той каза, че трябва да има определени мерки също така имаше и предложение да се забрани А, прилагането на някои от интернет приложенията. А, това е особено важно. Трябва да се гарантира свободата на изразяване в интернет. Също така да се даде възможност интернет да води до нова стопанска инициатива. Благодаря. Господин Рубик, една минута. Благодаря, господин Ансип. Мисля, че управлението на интернет е въпрос за бъдещето, който много вълнува и комисията Либе. Трябва да се направи съответен технологичен анализ на явленията, на това какво предлагаме като технологии. И става ясно, че не само тайните служби, службите за сигурност могат да използват възможностите за наблюдение, но и терористични организации. И това превръща сигурните линии в несигурни. Така че е чудесно, че за първи път ние трябва да помислим за безопасността на нашите компютри, така че аз трябва да мога да решавам какво ще влиза и какво ще излиза в моя компютър. Нуждаем се от защитен щит за нашите компютри, който гарантира неприкосновеността на личния живот. Не искаме в бъдеще трети лица да правят каквото си искат с компютрите. Все едно някой извън пленарната зала да насочва ръката ми при гласуване. А това е недопустимо. Нуждаем се от сигурност в интернет и за бизнеса, и за политиката, и за нашите съграждани, които трябва да са уверени, че личните им, личната информация остава лична, така че не бива да се стига до злоупотреби, злоупотреби като в бъдеще не бива да се използва неправилно на личните средства. Благодаря. Не виждам госпожа Флашикова Бенова, така че госпожа Спираки има думата за една минута. Благодаря, господин председателю. Благодаря, скъпи колеги. Въпросът е свързан с е, единния цифров пазар и неговата желана сигурност. Така че трябва да направим оценка на това, което ще можем да предложим на 500 те милиона гражд... наши съграждани. Брутният вътрешен продукт може да се повиши с 4%, а това са 500 милиарда евро. За това се нуждаем от интернета. Той се нуждае от институционална защита защита чрез международно споразумение. Става дума за безопасност, за защита на децата, за свободата на изразяване, за свободата на идеите. Това трябва да подчертаем. Говорим и за мрежова неутралност, разбира се. Говорим за добри условия за конкуренция, за нови иновативни фирми. И тези фирми трябва да отбележат кратка, крачка напред в интернета. Сега за управлението като аспект. През 2006 година Гърция излезе с едно предложение, което доведе до обмен на добри практики. Това е полезно за развитието на интернет и аз съм за подновяване на мандата от страна на Европейския парламент. Защото нашето послание трябва да бъде ясно посланието към ООН. Но не само това. Трябва да започнем от сега да предприемаме необходимите стъпки, така че да оформим, да завършим изцяло е, единния цифров пазар, толкова важен за нас. Благодаря. Сега следващия оратор. По-често използваме интернет, за да осъществяваме онлайн търговия както в границите на Европейския съюз, така и с останалата част от света забележителният е успех на интернет не е просто стечение на обстоятелствата. причината е че глобалната мрежа продължава да се развива всеки ден като резултат от отличното функциониране на нейния модел на управление. той позволява взаимодействие между всички заинтересовани страни академичната общност и гражданите нпо тата правителствата големите но и малките компании. форумът за управление на интернет се превърна в успешна демократична платформа за дебат и обмен на добри практики затова напълно подкрепям неговото продължаване и по нататъшно развитие. призовавам европейския съюз и държавите членки да подкрепят този доказал се подход на управление на интернет вземайки предвид че през две хиляди и петнадесета г. оон ще преразгледа общата си политика в областта на информационните технологии. възползвайки се от възможностите на интернет европа може да се превърне в глобален лидер в технологиите подкрепяйки модела на отворен интернет. намирането на компромис по ключови въпроси като роуминга авторското право и мрежовата неутралност ще ни позволи да се възползваме от момента и да постигнем завършване на единния цифров пазар в европейския съюз. благодаря ви. Благодаря ви. Започваме процедурата на спонтанно задаване на въпроси. Вече няколко души са се записали. Един път не сме пресрочили а, първоначално обявеното време по тази точка, така че се надявам да дам дума на всички. Господин Ван Нистелрой ще започне, след това господин Капуто, Мариас, господин Яковчиш, госп... госпожа Сойерова, господин Негреско, господин Наджи, господин Боник и госпожа Моровай. Затваряме е, записването. Господин Ван Нистелрой. Благодаря ви много. Господин комисар, колеги, много се радвам, че най-сетне имаме предложение за резолюция. Благодаря и на вас и на колегите. Този форум за управление на интернет дава възможност за включване в един дебат и на по-малко развитите страни. Това е изключително важно. Това е една важна концепция. Дали Европейския съюз би могъл да подкрепи участието на развиващите си свят от НПО, не само от правителствата, но а от обикновените хора? Мисля, че отговорът не е труден. И аз ще кажа нещо Два пъти съм участвал в заседания на този форум в Вилнюс и в Атина. И винаги ставам свидетел на това, че е възможно да има комуникация между правителствата и неправителствения сектор. И за това много съжалявам, че спада комуникацията по отношение на участието на парламента. За това ви моля отново да въведем това в дневния си ред. Господин Капото. Благодаря ви, господин председател. Подновяването на мандата за управление на интернет трябва да получи а, ясно изразена подкрепа от парламента. 2012, когато бе създадена тази платформа, породи активен диалог включително относно нивото на сътрудничество между неправителствения сектор и правителствения и бизнес секторите. Това трябва да стане един от нашите приоритети. Как можем да подкрепим малцинствата в интернет? Как можем да защитим сигурността на данните? Има някои имена на домени, които пораждат затруднения. Трябва да направим така, че Европейския съюз да изрази ясно своята подкрепа за този форум. Европейския парламент продължава да подкрепя европейските ценности, като взаимодейства с гражданското общество и го подкрепя. Ние трябва да участваме в този форум, така че европейските граждани да имат е, удоволствието да ползват независим и свободен интернет. Благодаря, господин председател. Несъмнено интернетът допринася за обществото, на информационното общество. Това е много важен въпрос. В какво ще направим с економическия ни потенциал? Има да речем едно предприятие с монополна позиция, водещи позиции. В крайна сметка те, ръков... те водят и контролират технологиите, изследователската дейност и така нататък. Освен това, каква е ролята на държавата? Има правителства, които ограничават достъпа до интернет, свободата на мисълта, своб... преследват гражданите си, ограничават демократичните свободи. Налага се спешно действие. Трябва да преследваме и киберпрестъпността. Нарушаването на правата на личността трябва да бъдат преследвани. Ние се нуждаем от плуралистичен, открит и интернет с участие на гражданите и защита на личните данни. Тоест, подкрепям предоставянето на нов мандат. Председателят благодаря господин Ковчич. Този форум за управление на интернет е изключително важен. Е, трябва да, подкр... да удължим неговия мандат и не за една година, за по-дълго време, защото единствено по този начин ще гарантираме добро, доброто му действие. Трябва да подчертая, че всички принципи, за които се говори, свобода, човешки права и така нататък, трябва да присъстват в интернет, но интернет вече не е просто просто услуга. Интернет е начин на живот. Ние прекарваме часове онлайн. За жалост, е, е, повече време, отколкото с любимите си хора. Но така или иначе, ние се нуждаем от нова филос... философия. Е, и когато говорим за петата свобода, дигиталната свобода, трябва да включим и този момент. Председателят, благодаря много. Е, следващия оратор. Интернет има мощ. Той създава свобода за обмен на информацията. И сега можем да постигнем достъп до информацията чрез едно малко устройство – така че не бива да се очудваме, че политиците а, се опитват да управляват това, защото знанието е сила, знанието е и свобода. Да, ние не бива да позволяваме а, интер, нета да се развива, но не бива политиците да управляват интернет. Трябва статуквото да бъде съхранено. Нека интернет и знанията свободно да бъдат обменени, хората да знаят каква е истината и знанието и информацията да внушава възможност за революция, за да може демокрацията да се върне в цяла Европа. Това би било един велик ден. Благодаря председателя. Госпожа Сейлова за една минута. Благодаря, господин председателю. Колеги, има такова внушително разбирателство в целия политически спектрум, спектър. Това доказва колко важен е Европейския съюз и ако ние се умеем да постигнем такова съгласие, то тогава бихме могли да станем водещи в света в тази област. Това е свързано, разбира се, и с мандата за управление на интернет. И следователно, аз искрено желая всички наши депутати да поддържат принципа за отворен достъп, равнопоставен достъп до интернет а също така и за изграждане на единния цифров пазар и неутралност на интернет. Много важни са и други неща, като правата върху интелектуалната собственост. И аз смятам, че нашите депутати ще защитят тези ценности. Следващия оратор. Благодаря въпросът е много важен за всички, които се занимават с интернет, но трябва да защитим неприкосновеността на личния живот. Ние трябва да дадем този мандат. Нуждаем се обаче от участие в името на всички потребители. Нека да припомним за акта и от е, неодавнашните последните събития в Унгария. Нуждаем се от механизми за реакция защото интернет за мнозина е надежда за демокрация, шансове за развитие, за трансгранична дейност на малки и средни предприятия и прозорец към информацията информация, които са разделени от семействата си. Благодаря, господин Начи. Az előrejelzések szerint az internet... Благодаря. Положението е следното. Интернет може да генерира растеж. Това са и то е около 11% в рамките на брутния вътрешен продукт, е, което ще доведе до ръст и на самия БВП. Малките и средни предприятия широко използват интернет и такива предприятия бележат много по-бързо развитие от другите, които не използват интернет. Тоест, интернет е важна част от нашия живот. Но разбира се, тази свобода е обекти на нездрав интерес от страна на престъпници, от хора, които се занимават с детска порнография, с тероризъм. Така че да, трябва да подкрепим интернет, но с цената на една по-голяма по сигурност, по-добра възможност за борба с престъпността по интернет. Председателят благодаря господин Бони. Благодаря, господин председател. Четири неща. Първо трябва да се поднови мандата на форума за управление на интернет Искам да благодаря на Пиро де Кастил за тази инициатива. На второ място, е, това е много важно, тъй като сме изправени пред нова битка относно е, основните ценности за интернет, свободата, неутралността на мрежите, е, сигурността и защита на личния живот. Ние не искаме балканизация на интернет. И този форум е единственият а, а, начин да се подкрепи множествения модел, който отстоява тези ценности. На следващото място, това е най-добрата платформа за глобална дискусия за намиране на равновесие между економическото развитие, сигурността и защита на личния живот и независимостта с пълно отчитане на многопластовите им измерения. Това е мрежа, която а, обхваща националните мрежи по въпроса на управление на интернет. Благодаря. Благодаря, госпожа Ливай. Благодаря. Предлагам нека да, да се спрем на най-същественото. Обръщам се към господин еврокомисаря с въпрос. Какви са наблюденията, как се осъществява дейността на отделните агенции, които следят дейността на различни хора и лица, които наблюдават, следят по интернет. Имам предвид САЩ, Великобритания и други, където службите за сигурност следят обмена на данни между европейските граждани. Преди около година Европейския парламент прие доклад и ще помоля господин еврокомисаря да ни информира е, докъде са стигнали е, работите по наблюденията върху дейността. Е, това е много важно. Председателят благодаря и накрая ще чуем комисията. Господин заместник председателят на комисията Анси пима думата. Господин председателю, почитаеми депутати от Европейския парламент, най-искрено ви благодаря за този навременен дебат. Много въпроси бяха повдигнати днес и те са в центъра на вниманието на комисията. Европейската комисия горещо подкрепя модела за управление на интернет – и това е благодарение на участието на представителите на различни страни. И поради това достигнахме до разцвет на иновацията и оползотворяване на предимствата от интернет. Форумът успя да събере на едно място различни заинтересовани страни за откровени разговори. Много повече би могло и би трябвало да бъде направено, за да се подобри работата на този форум. Така или иначе той се доказа като нещо ценно и полезно. Както знаете, Европейската комисия един от най-стабилните финансови а, източници за удовлетворяване на финансовите потребности, за да може да работи този форум по надлежния ред. Високо ценим вашата работа в тази сфера. Необходим е истински напредък в управлението на интернет, защото да има прозрачни структури, от които да носят своята отговорност и да са издържани в техническо отношение. Надяваме се, че ще се възползваме от набраната скор... скорост. Форумът би трябвало да укрепи своята работа, нуждае се от доверие, от това да приобщи всички. Европейският съюз, който уважава правата на човека, многообразието и върховенството на закона, по този начин би могъл да се докаже като световен лидер. Ние можем и би трябвало да изпълним тази задача. Благодаря. Председателя, благодаря господин Ансип. Получих искане за изказвания. А, питам се дали комисарят няма въпроси. Очевидно, вие сте го написали или някой ви е написал това експозе. Първата част бе прочетено предварително, втората част след тъй наречения дебат. Не сме се събрали за това. Аз като политик искам вие да отговорите на моя въпрос. Благодаря. Благодаря ви, благодаря много. Трябва да отбележа, че това не е ролята на комисията, за да задава въпроси. И така, ще продължим нататък по дневния ред за обобщаване на този дебат получих две резолюции